was closed. Okay, very good. Okay. Uh, so, liebe Kollegen und Kolleginnen, wir Скъпи колеги, можем да започваме. Нашата гостенка пристигна, намери скришното помещение, в което сме се събрали. Нека да хвърлим един поглед на дневния ред. Никой не е изявил желание за промяна на дневния ред. Можем да минем по първите две точки много бързо. По точка втора, съобщение на председател, имам да кажа нещо съвсем кратичко. А, имахме тази седмица извънредно заседание на координаторите, на което трябваше да решим дали ще запазим датата за посещението в Атина. Имаше идея да отложим за посещението, защото точно в деня, на който трябваше да бъдем там и да се срещаме с представители на синдикатите, е обявена генерална стачка и то от страна на двата най-големи синдиката с общо над 2 милиона члена. След което аз реших, че предпочитам да отложим пътуването. Обсъдихме с координаторите и в крайна сметка с мнозинство решихме с демократично гласуване да отложим пътуването с един месец, така че сега то ще бъде на 22 и 23 март. Продължаваме да смятаме това наше посещение за важно и имаме шансове да разговаряме с, на, на най-високо равнище. И мисля, че посещението ще бъде много ползотворно, но аз като председател на комисията не бих искал да се появим в началото на една а, обща стачка, на която се очакват изблъсъци евентуално е, не бих искал парламента да попадне в, е, тази, в този хаос. Нека сега да преминем към темата. Добра дошла на госпожа Елена Флорес Гуар от комисията, която изяви готовност да ни въведе е, в темата за повишаване на конкурентоспособността в Европейския съюз, като едновременно с това повишим устойчивостта на европейската економика. Що се отнася до самата цел, тя е доста амбициозна и залегнала в стратегията Европа 2020. Всички ние трябва да се опитаме да се върнем на едно приемливо равнище на растеж на економиката защото в противен случай не само няма да изпълним стратегията Европа 2020, но и трудно ще се справим с държавните си дългове и ще задълбочим а, кризата на еврото. Това е нещо, което не е в интерес на нито една държава от Европейския съюз, без значение колко, какъв дефицит има държавния бюджет. Така че а, темата, по която ще говорим днес е важна и аз много се радвам, че въпреки, че тази среща се провежда в четвъртък след обяд, много колеги успяха да дойдат. Сега, госпожо, ще ви дам думата в рамките на 10-12 минути да ни въведете в темата, след което ще минем към дискусия. Благодаря. Моля за извинение за закъснанието, обаче всъщност нашите офиси са доста далече от тук, а освен това главният вход е затворен и се позагубихме в е, сградата. И така, е, благодаря ви. Е, за нас това е чудесна възможност. Дебата се състои на време. Трябва да кажа, че от гледна точка на комисията аз ще направя кратко въведение, както каза господин председателя, защото всъщност нас не интересува да чуем какво вие имате да кажете и да разберем какво парламентите, парламентаристите искат да кажат на какво искат да наблегнат, къде са слабостите, защото всичко това е много полезно е, за да се прилага дневния ред Европа 2020 и е, целите, е, които си поставяме съвместно. Ще се опитам да бъда кратка, да имаме време да ви чуя и евентуално да взема отношение по казаното от вас. Е, както господин председателя каза, е, на масата е амбициозна стратегия, така наречената Европа 2020. Аз не съм привързана към имена, аз съм привързана към съдържание и към политика, която ще се прилага. И затова смятам, че трябва да се съсредоточим върху това. Понякога чувствам и така, че има толкова инициативи, и толкова имена, че хората се губят и мисля, че ако се съсредоточим върху съдържанието, ще преценим какво е важно и ще видим, че цялото съдържание на тези инициативи се допълва взаимно и за това е, е добър подход към различните предложения. Сега, е, къде се намираме и на къде вървим от тук нататък? Ясно е, че кризата не е приключила Реалната економика сега започва да се подобрява, но продължава да бъдат много свенливи тези опити. Все още има много опасности. Има положителни страни, но ние знаем, че само това няма да бъде достатъчно. И ако се съсредоточим върху настоящата политика, ако не се вземе под внимание отражението на реформите, ще се получи нещо като несигурно възстановяване с недостатъчно създадени нови работни места. Точно това трябва да имаме предвид, е, когато е, е, и за това стратегията за растеж е най-важна. Има три аспекта, които трябва да подчертаем първо, стратегията иска, се стреми към консолидиране на публичните финанси, не защото това ни харесва, а защото винаги сме казвали, че повечето държави членки са в е, трудна ситуация по две причини. Първо, е, защото следствие на кризата доходите значително са намаляли. Е, това е нещо нормално. И второ, защото правителствата направиха е, необходимото, увеличих разходите, за да се справят с кризата и за това има високи дефицити и натрупване на дълг. И за това сме стигнали до тук по, по, по благородни причини, но не винаги. Това положение не може да продължи. Ние знаем това от направените анализи и предвид е, затрудненията за доста страни да обслужват е, своя дълг. И е, заради това ние смятаме, че консолидирането на публичните финанси е, са на първо място. Второ, задълбочаващи се реформи в публичния сектор. До сега не сме стигнали до край на това, което желаем. И второ, да започне структурната реформа сега. Измежду многото неща, които трябва да се направи в економиката, ние смятаме, че сега трябва да се избере какво най-напред трябва да се направи. Има неща, които са по-уместно да се направи в началото още и така ще се тласне растежа в правилна посока в съчетание с другите аспекти. А, сега, на фона на това, ние можем да кажем, че Европейския съюз създава разбираем отговор на това тройно предизвикателство. Искам да кажа, че Европа 2020 е работата по пакета за економическо управление и споразумението по економическото полугодие. На 12 януари е, ние е, пуснахме нашия анализ за е, годишния растеж това е, не е нещо различно, но продължение на стратегията Европа 2020. И е, целта на това изследване беше именно да се изтъкне кои са ключовите ни приоритети в момента. Защото до година ще има друг такъв преглед и ще видим е, какви приоритети ще си определим тогава. Е, има 10 приоритетни дейности е, които са в доклада. Но всъщност те са е, обособени в три основни области фискална консолидация, макроекономическа стабилност, реформи на пазара на труда за по-висока заетост и е, структурна реформа. Така че десетте приоритета са обединени в тези три области на политиката. Е, сега прегледа е, за, е, на годишния растеж просто отключи за това, което очакваме като отговор от страна на правителствата на държавите членки. Какъв да бъде техния политически отговор? Ние очакваме Европейския съвет да даде насоки по приоритетите в политиката – Надяваме се е, те да са близко е, до това, което ние сме изложили в е, нашия преглед на годишния растеж. Може да има и разлика в избора, ще видим, но очакваме държавите членки в тяхната стратегия, което означава бюджет плюс структурни реформи, да отразят насоките посочени от Европейския съвет да се отрази означава да отразят какво страните ще правят 2011 година и в бюджета си за 2012 година. Това очакваме да постъпи от държавите членки. Аз ще се съсредоточа, сега няма да говоря за данъците, защото мисля, че е, днес ще се справим на другите политики. Структура на политика за растеж – мисля, че можем да кажем, че комисията е създала амбициозен план за Европа 2020 е, за да се постигне резултат, ние искаме е, е, префокусиране на целият инструментариум в подкрепа на реформите. Да, всъщност ние говорим за единен пазар, префокусиране на европейския бюджет и проактивна употреба на външните политики. Остават ми няколко минути и затова искам да се спра на някои от е, най-важните страни на тази политика, която според нас трябва да се прилага. Първо, всички е, необходими усилия, за да се освободи пълния потенциал на единния пазар, това е едно от приоритетите. Трябва да има ограничен брой дейности, които според нас са пълното прилагане на директивата за услугите, допълване на европейската рамка за интелектуална собственост, бързо интероперативен стандарт, включително и за ICT, да се е, е, отстранят всички стимули е, за инвестициите. Трябва да бъдем бързи. По тези неща комисията е направила предложение. Трябва да настояваме да се приемат мерки и да се прилагат. По първата точка, току-що споменах директивата за услугите. И целта беше тя да се прилага от държавите членки до края на 2009 година. Идеята е за е, тези, които оказват услуги в дадена държава членка, да оказват услуги или през граница, или в друга държава членка, ние искаме е, да сме сигурни, че директивата се не прилага както трябва и че се насърчават услугите и търговията. Освен това, искаме да няма други регулаторни бариери, за да не се замени това, което директивата вече е отстранила. На второ място да се вземат мерки е, с политика, където ще има устойчиво економическо развитие и дългосрочна конкурентоспособност, т.е. приоритет на економика на знанието и на иновациите – нищо ново, но трябва да се вземат специфични стъпки. Ние сме направили изчисления, не само ние, но и академици, други институции са изследвали ползата от инвестиции в економиката е, на познанието и на иновациите, мога да ви кажа, че целта е 3% е, от европейския ПИБ за иновации. Е, до 2020 ще създаде 3,5 е, милиона работни места и да има 800 милиарда евро до 2025 година. Е, това са указания, които мога да дам. Има цифри от други научни изследвания, но изследванията вървят около тези цифри така че те са значителни. Е, има инициатива за съюз на е, иновациите в Европа 2020 и е, тук имаме увеличение на инвестициите до нива постигнати от други лидерски економики, да има по-добри мотивации, за да има нови идеи за пазара, по-добър достъп до финансите, да има допустимост до интелектуалната собственост, по-малка тежест от регулирането и да няма дублиране на национални системи за научни изследвания. И за това ще бъде по-лесно за научните работници и да работят през граница в целия Европейски съюз. За сега не е така. Ние смятаме, че а, а, работната ръка, която е компетентна, а, осигурява конкурентоспособност. И, и тук това е цел в Европа 2020 и е, трябва съответно да се подобрява квалификацията на работната ръка, да няма разнобой в квалификацията е, и да има по-добра квалификация в бизнеса. Промишлеността също трябва да бъде поставена в е, центъра не само услугите, но и промишлеността. Това е много важно за Европа защото има страни, които, е, е, чиято сила е в е, чиято, чиято сила е промишлеността. И тук стратегията е да има силна и разнообразна промишлена база и в глобална перспектива ние подкрепяме работата на G20 на този фронт и това става чрез инициативата за растеж на Г20 и плана за действия. Трябва те да се подкрепят взаимно за насърчаване или подпомагане на тези, които взимат решения и тези, които ги прилагат и защо там, където нещата се случват. В заключение искам да кажа, че е ясно, че на европейско ниво ние правим две неща. Очертаваме основните ни приоритети въз основа на анализи и очертаваме рамка, за да помогнем или да насърчим държавите членки да вземат необходимите решения за политиката. Сега стигам до същността на упражнението. Важно е всички партньори на национални нива, национални парламенти, социални партньори, на европейско ниво, парламенти, социални партньори, всички са части от тази инициатива. Това не е нещо, което администрацията прави, това не е програма е, сготвена от е, официални лица в комисията или е, на национално ниво. Важно е тези приоритети да се споделят от всички и е, трябва да е, се стремим нещата наистина да станат, защото инициативите са добри, но сега трябва да видим какъв е резултатът. Каква ще бъде политиката във всяка държава, е, държава членка и да кажем е, това достатъчно или не и дали е в правилната посока. Благодаря много, госпожо Флора, за уводните думи към нашата дискусия трябва да извиня двама координатори. Марканс и Перванш Перес, също която е на социален форум в Катар и затова не е тук. Но със сигурност ще има колеги, които ще желаят да се изкажат. Първо, моля ЕНП за становище. Не знам кой ще вземе думата от името на ЕНП. Данута? E за да отговоря на въпроса ви, ще кажа да за НП. Една бележка ще направя и после ще задам въпрос. Казахте, че правителствата поради кризата трябва да разходват повече средства. И има серийни проблеми, а сега а, е, трябва да се консолидират нещата. Това ми се струва малко простено виждане, защото а, е, при економическа криза не играе само цикличността. Ако възникват проблеми, те не се дължат на рецесия, а на проблеми в банковия сектор по-специално. И повечето проблеми се дължат на финансови аспекти, не на банкови. Така че трябва да се предприемат, да се въведат специални механизми за излизане от кризата. Държавния дълг, например, защото политика за възстановяване и растеж не е достатъчна да позволи на правителствата да възстановят обичайния бизнес климат. и усещането ми е, че се набляга прекалено много на публичните средства, публичните финанси. Въпросът е как може отново да играят тази роля правителствата. Когато говорим за 2020 година, и за економическото управление, Е, може би е по-добре да се съсредоточим върху държавните бюджети и е, възможностите, начините да се излезе от кризата. Трябва е, повече средства да се отделят за това. и казахте, че трябва да се привлича и частния капитал за стимулиране на растежа обаче ще възникне рисков капитал за средните и малки предприятия. Знаете, че е трудно да се прилича такъв капитал и е много важно да се управлява риска. Така че струва ми се наистина малко опростен този, опростена е, тази гледна точка как средните и малки предприятия да имат достъп до финансиране. Е, всъщност няма широк достъп до финансиране. А вашата система е, с ценните книжа, вързани с проекти, е, не е достатъчно ясна. Бихте ли ни разказали нещо повече за нея? Кажете доколко а, тези приходи, за които споменахте, а, са реалистични? Как да се подкрепи растежа? Кое ще играе а, тази двигателна роля? Ролята на катализатор? Какво мислите по това? Please. Um, thank you very much. Благодаря ви много е, за този много полезен коментар, защото аз мисля, че има... това е по-скоро коментар, отколкото въпрос. Да, е, в началото аз казах, че няма да говоря тук за фискална консолидация, но е ясно, че е, подходът на комисията е е, много разбираем, както казах. Казах е, консолидиране на публичните финанси, на финансовия сектор и реформи за растеж. Мисля, че вие покрихте и трите в казаното от вас. Е, ясно е, че фискалната консолидация се осъществява чрез много неща. Мисля, че независимо от страните, какъвто и, и да е дефицита, публичната консолидация е най-важна. В противен случай държавите членки няма да имат е, възможност за действие в бюджета си и да финансират каквото е трябва. Как е, трябва да поступи всяка страна? Има най-различни варианти. Има крайния вариант с страни, е, които са под програма и които имат външно финансиране. Има други страни, на които това не е необходимо. Те за години са приели път за консолидиране. Важното е нещата да са устойчиви, а не да се принуждава дадена страна какви разходи да прави или какви разходи да направи, за да насърчи развитието. Ние наблягаме на това, че всяка страна трябва да погледне съдържанието на консолидирането, ние е, не можем да кажем просто сколко да се намали дефицита, а как е, ще, какви разходи ще има, какви данъци ще прави. Най-доброто съдържание на консолидирането, защото е, е, съдържанието на консолирането е най-важното и това проследяваме по нормалната процедура, която вие много добре познавате с всяка страна от години. Е, първо е, правим оценка на програмите е, за устойчивост. то след гледаме предложенията за бюджет и тяхната програма и гледаме доколко е, съответстват те на консолидирането. Знаем, че при сегашния законодателен пакет, който се обсъжда от съвета и парламента, искаме дълга да играе по-голяма роля при наблюдението на фискалните позиции в много по-голяма степен, отколкото в миналото. Защото тази устойчивост е ключов въпрос. Това е за консолидацията. Колкото до е, иде, про, проект, бонове за проекти. Тези бонове за проекти или акции за проекти няма да решат кризата. Това е една от възможностите, които искаме да насърчим, да развием, за да имаме е, инструмент, е, е, за да може другото инвестиране да се съвмести в такива бонове за проекти, да има колективен ангажимент в епохата на трансграничното инвестиране. Но това сега се прави и мисля, че не греша, като кажа, че съвсем скоро ще има предложение. Може би не е направо предложение, а как да поступим. Ще има консултации и ще направим предложение за това как да се прилагат тези бонове за проекти. В бюджета, в банките стават много неща имаше законодателни инициативи в финансовия сектор миналата година. Всичко това ще се говори. сега ние се получихме от кризата. да, ние също така насърчаваме Да, забравих как точно се казва. Преструктури... Преструктурирането на банковия сектор е все повече и повече предложение на общността. Това става при страни под програма, но и за страни, които не са под програма. Тези, които трябва да поемат ангажименти към Европейския съюз и да поемат програми за реструктуриране. И накрая финансовата подкрепа от Европейския съюз има два механизма, които бяха развити за Ирландия и Гърция е, и е, Европейския фонд ЕСЕФ Има процес сега за развиване на постоянен механизъм. Ние смятаме, че нещата вървят добре и съвета през март месец ще реши е, э, Принципно сега трябваше да бъде Кинга Гонс. обаче нека да се сменим, защото знам, че Оле Шмидт трябва да се тръгне в 4 часа. И вие също. Добре, тогава вие ще си зададете въпросите един след друг, след което ще има общ отговор. you know, have, uh, Съжалявам но всички летим а, малко по-късно. Съгласна съм с това, което се каза, но все пак няколко коментара. Когато говорим за бюджетно консолидиране, всички казват, че това е необходимо. Това от една страна. От друга страна, можем да преценим и какви ще бъдат политическите последици от тази ситуация. Ако не се подобри състоянието на пазара на труда, а има възстановяване, това ще означава, че положението ще се подобри, но не в структурен мащаб. И могат да възникнат економически проблеми така че е, смятам, че трябва да бъдат приети специфични насочени програми. Особено за по-уязвимите социални групи има дълъг списък от такива. Е, много говорят за е, зелен растеж. В тази сфера също е, има нужда от сериозни инвестиции за научна и развойна дейност и трябва хората да се подготвят за така, е, такава индустрия зелена. И за това са необходими механизми. Нуждаем се от е, такава зона на е, изследователска развойна дейност, но стратегията 2020 без ресурси, без координация между националните европейското равнище – всичко това ще си остане само празен лозунг. Финансирането е абсолютно е, задължително, наложително. Еврооблигациите са факт, но това не е достатъчно. Е, Важното е, е да е, създаде механизъм, който да създава такива средства, такива кредити. Затова въпросът ми е как виждате вие въвеждането на таксата е, на данъка върху финансовите средства you could uh, look at these and read these documents and you could say that this is uh, very ambitious. да, благодаря. при прочит на тези документи можем да установим, че те са наистина много амбициозни. Може би нещата добре ще протекат, но като погледнем графиките, фигурите и текста, в крайна сметка виждаме, че нещата не са толкова оптимистични. Uh, Наистина е, процента на бедност, на безработица, е, това са много високи стойности. И слушах внимателно вашето изложение. Казвате, че комисията възнамерява е, да проучи, да разработи с държавите членки действията, които ще бъдат предприеми в бъдеще. Това ще бъде обвързано и с структурните фондове, но освен финансовата страна въпроса, какво друго възнамерявате? Ако бях министър и прочета този текст, няма много да му се зарадвам гледам тези таблици, които не предоставяте. В тях няма, да речем, никакви цели е, за Холандия. Поне е документа, с който разполагам. Е, за Великобритания резултатите също не са блестящи. А някои от целите, които посочвате, те пък не са обвързани с никакви цифри. Само някои от държавите са дали количествени измерения на тези цели. А ние имаме нужда от тези цифри. Ако държавите трябва, е, имат нужда от подпомагане за осъществяване на реформи, има нужда от това. Всъщност, какво, е, как виждате вие нещата? Е, вашите амбиции смятате ли, че ще се реализират? Или това е чиста утопия? Какви са основните разлики с Лисабонската стратегия? Какво мислите за френско-германската инициатива? Добра ли е или лоша? Това вписва ли се в вашата дейност или не? Ще има ли търкания с вас? Аз ви пожелавам всъщност всичко най-хубаво и броено. тук чета, че в Португалия данните не са никак обнадеждаващи за безработицата. Имам един въпрос. Как ще се намали бедността? Къде? Къде го виждате това вие? Вие говорите за това, но какъв е прага на бедност в Европа? Все пак той не е един и същ в Португалия и в Швеция. Какъв е този праг според вас? 60% от средната европейска заплата? В коментара се споменава за това, но какъв е според вас този минимален прак? Бих искал да дам отговор, като се върна от дома на този въпрос. Благодаря ви. Едва ли ще мога да отговоря на всичко, но поне ще се опитам да ви кажа какво знам е, и да ви кажа какво съм разбрала от въпросите ви и какво е мнението на комисията. Сега, показаното от вас за възстановяването, което се чувства на макроекономическо ниво, но не на други нива, аз мисля, че е, това е, е въпрос на състав на националния бюджет. До каква степен е, възстановяването на макроекономическо ниво се разпространява на всички нива? и е, усилията за приспособяване, които трябва да се направят сега, е, трябва ли да се разпределят тези усилия? Аз мисля, че това е нещо, което може да се види само ако видите националните бюджети. Тогава виждате кой прави усилието и кой прави по-малко усилие. Виждате къде е, отиват парите, откъде са данъците. И тогава става ясно, но това зависи от страните и в частност от техния политически избор. Е, е, ние е, като комисия не можем да навлезем в тези частни случаи, но както вие казахте и ние можем да кажем, че разпределението при приспособяването е важно, защото ние искаме да има приспособяване. В противен случай то няма да бъде осъществимо нито приемливо. И затова е, смятаме, че на края на приспособяването трябва да видим как изглеждат нещата. Това е нещо политическо и ако видите бюджетите на различните страни, виждате, че ефекта върху е, разпределението е много различен. По много точки, свързани с е, политика, която може да благоприятства зелен растеж, увеличение на доходите, аз мисля, че на този фронт а, ние развиваме това, което може да се направи. Нищо не се изключва и онова, което споменахте, се проучва на различни нива. За сега аз започнах с техническото ниво. Останалите нива са в документа на комисията. Аз знам, че това е нещо чисто техническо, дори не трябва да го казвам, но знам, че въпроса за данъците върху различни финансови операции в момента се проучват и искаме да видим какво ще бъде отражението на различните видове. За това още не сте го прочели в документите на комисията. Сега, по вашия въпрос, как да сме сигурни, че всичко това ще стане, това е въпросът за засилването. Как от европейско ниво можем да засилим и да гарантираме е, ангажиментите, е, кои, е, към които страните се съгласяват или които Европейския съюз им задава. И е, какво се опитваме да направим? Е, специално законодателния пакет, който сега се разглежда и в съвета, и в парламента, е да се засили възможността, да се увеличи възможността за засилване. Да има допълнителен натиск върху страните, за да спазят препоръките, които се дават на европейско ниво. И колкото повече се навлезе в национална дискусия, толкова по-добре защото е, натиска може да идва и от националните парламенти, да не е само европейски. Така че е, засилването е ясен риск. Ние развиваме колкото можем повече инструменти, но винаги има риск. Не защото имате цели, задължения и бенчмаркс. Това са инструменти, които могат да помогнат, но това е, е въпроси на държавите членки които трябва да бъдат убедени или които да са обект на колектив натиск, за да прилагат тази политика. Сега на масата има предложения, които е, могат е, да е, увеличат отражението на всичко това. Причината, поради която трябва да се фокусираме, е за да осигурим по-добре засилването. Тази дикотомия е важна. Има много други важни аспекти, които обаче не сте взели под внимание. Както казах в началото, има 10 приоритета, три области в политиката, за да можем да кажем до година постигнахме това или не го постигнахме и каква е причината в зависимост от показателите, които имаме. Тъй като го правим и можем да разберем колко е уместно всяка година. Това е, което се опитваме да направим, но ни трябва сътрудничеството на всички партньори около масата. Колкото до френско-немската инициатива, аз не знам е, как е, точно да го наричам, както вие го наричате, е, но има дискусия чия инициатива е това и прочие. Но доколкото ние знаем, защото както вие знаете, няма документ, доколкото ние разбираме е, в, в инициативата. Ако се развива както трябва, ще бъде допълнителен е, е, пласт за засилване. ако е нещо като е, допълнителен ангажимент е, на е, ниво държавни глави, ако е такава политика, да кажем, да, добре, продължавайте. Действително, страните от еврозоната искат да вървят напред, искат ангажимент, може и други страни да се присъединят, ако искат. И това ще бъде допълнителен натиск. Така мога да, го видя, така мога да видя съвместимостта е, е, е, за взимане на политически решения. Сега колкото до съдържание и това върви в същата посока. Но идеите, които чухме, според нас са, са, са така ценностни. Някои от идеите, които бяха споменати от немския министр-председател, не се приемат много добре от останалите това трябва да е нещо, което да не бъде смислено и което другите държави да подкрепят. So, Николаус Хунтис. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τη σημερινή συζήτηση που μας παρέχει και τις πληροφορίες благодаря ви, от цял... да, благодаря ви за цялата информация, която ни подадохте. Извинете, е, обаче е, искам да ви върна към нещо, което казахте. Гражданите и депутатите са чули за стратегията 2020. Е, аз искам да кажа, че сме объркани какво е, въжи, какво не въжи, как са свързани нещата, как ще се прилага всичко това, ако се използва е, риторика и е, можете да заобиколите отговора, но аз искам да разбера как да решим въпроса представители на комисията. Сега имаме и социална и економическа криза, но има и политическа криза. И част от тази политическа криза и комисията. И сега искам да ви обясня защо. Имаме стратегията Европа 2020, е, е, която, ръждя, която ръждясва от ръждата от Лисабонската стратегия – вие загубихте съприкосновението с действителността в Европа. Няма сега да ви отнема много време, искам да ви дам само два примера. Съдейки по това, което ни казвате, това е несъвместимо е, с много вътрешни сблъсъци отвъд договора за функциониране на Европейския съюз. Сега, нека ви дам пример – е, вие говорите е, е, за строга бюджетна политика и фискално консолидиране в различните държави страни. И казвате, че трябва да се справите с безработицата. Обаче аз не виждам как ще стане това. Сега да ви дам пример с Гърция. Имаме меморандъм. Ние се опитваме да намаляваме разходите. Каза ни се, че отиваме твърде далече. Така че е, е, ние искаме да свързваме двата края, обаче трябва да се справяме и с безработица. Имаме социален фонд, имаме прием, е, прием от 4 програми, пари от 4 програми. Искаме да създаваме работни места или да преквалифицираме безработни. Обаче, е, вижте колко се освояват тези фондове. Е, е, те се освояват е, много бавно от гръцкото правителство. Не заради бюрокрация, а защото няма национален дял в съфинансирането, защото трябва да се съкръщава бюджетния дефицит в Гърция. Как да се оправим с безработицата в Гърция, след като има два несъвместими приоритета? Вие сега ни говорите за 10 действия. Едно от действията е безработните да намерят при, е, работа. Сега втори пример. В тези 10 дейности говорите за реформиране на пенсионната система. Имам въпрос към вас. Член 153 се казва, че Европейския съюз се базира на субсидиарността и спазване на националните пенсионни системи и не трябва да се влияе на националните системи, за да не се нарушава баланса. Сега, след като имате такъв член, вие е, е, насърчавате е, едно цялостно, цялостно преустройство на пенсионната система е, е, и смятате, че не е, нарушавате е, субсидиарността. Сега, е, от една страна имате член 153, от друга страна имате IFT. Доколкото знам, член 153 няма да се променя, а 136 ще се променя. Така че е, хубаво ми е да ви слушам, като приказвате. Съжалявам, обаче се усмихвам. Мисля, че резултатите няма да е, са на нивото на очакванията, дори е, няма да съответстват на иллюзиите на Лисабонската стратегия, която искаше е, да няма безработни, да има економически растеж. Благодаря ви. Uh, thank you very much. Um... Благодаря много. Start by, by the situation. I think that the, the, the possible tension I would call... А каква е ситуацията? могат да възникнат търкания, напрежения, когато се пристъпва към бюджетно консолидиране. Има компенсации, има и напрежение. Това е неизбежно. Как може да се реши въпроса с напрежението? Европейският съюз не може. Не чувате превод ли на гръцки? И така. Когато има консолидация, тръгна превода на гръцки. И тогава няма достатъчно средства а, за всичко. А, как да се реши, а, как да се преодолее това а, напрежение? То зависи от политическия избор, но зависи и от значимостта на проблема, от тежестта му. А, в Гърция, вероятно, това е най-тежкия казус, най-тежката ситуация. Други държави са минали през подобна ситуация. Унгария, Латвия през 2008-2009 година. В крайна сметка, ако никой не иска да купи държавния дълг, нищо не може да се направи. не могат дори да се а, предвидят. А, а, няма пари дори за заплати, нито за обещетения при безработица. Надълго и на широко можем да обсъждаме причините за това, но няма сега да го направим. Отправната точка е ясна, но ситуацията наистина е тежка. Трябва да се направи избор. Е, всъщност, аз е, съм работила по такава програма, не за Гърция, но е, по подобни въпроси. Какво направихме? Разгледахме, обсъдихме всяка бюджетна позиция, в, ред по ред обсъждахме всичко с съответните партньори, националните органи и предвидихме а, какво, всичко, което може да се направи с а, европейски а, заеми. Просто няма друга възможност. И а, съответно а, трябва да се направи избор. А, тук стои въпроса и със събираемостта на данъците. Често се наблюдава а, разлика между това, което трябва да бъде събрано като е, данъци и това, което реално се събира. Сигурно става дума за дребни суми, но когато те се сумират, се получава доста значима сума. Разбирам, че ситуацията е силно деликатна в Гърция. По отношение на разходите, европейските средства трябва да се влеят там, където има най-голяма потребност от тях. Това е много важно. Дали отива за структурни нужди или другаде. Така че наистина трябва по най-добрия начин да се използват европейските фондове. По отношение на пенсиите – казах това, което прави Европейския съюз и казвам Европейския съюз, не комисията, защото става с участието на държавите членки. От 10 години работим за устойчивото развитие и се установява, че повечето от пенсионните системи се нуждаят от промяна. Те в никакъв случай не са устойчиви. И по какъв начин трябва да се осъществи а, е, тази промяна? Дали ще се приватизира част от втория стълб? Не се навлиза в подробности. А, е, това е въпрос, който е в прерогативите на националните правителства. Но така или иначе трябва да се предприемат мерки fiscal consolidation can lead to uh, some kind of tricks, like in Hungary. Do you think that the... Това може да доведе обаче и до някои трикове в според вас правилно ли е това, което направиха унгарците? Правилно ли е от гледна точка на консолидирането на бюджета? Е, унгарците направиха това, но според вас правилно ли? А, не мога да отговоря на вашия въпрос, казва ораторката, защото не познавам ситуацията. Мога да ви отговоря в някакъв по-късен момент. А, не знам дали имате общ бюджет за целия публичен бюджет и така нататък. Господин председател, аз мисля, че тази дискусия е интересна а, и от гледна точка на а, това, което вече се каза, а именно, че от доклада може да се видят някои от проблемите, една част от които вече са се очертали а, още от преди кризата, а не са предизвикани само от нея. Такъв проблем е проблема с а, а, екстремно високия а, дълг, т.е. харченето на средства от държавния а, бюджет средства, с които бюджета не е разполагал. Ако това се случи с бюджета на едно домакинство, последиците доста бързо проличават, докато в държавния бюджет тази ситуация може да продължава доста дълго преди да се забележи какво става. Гърция, например, беше минала прекомерно границата и в момента е изправена пред държавен банкрут и щеше да фалира като държава, ако не беше получила помощ от Европейския съюз. Сега Гърция е принудена да търпи последиците от това изводите, които трябва да се направят от случая с Гърция, са напълно ясни. От друга страна, трябва да се попитаме как ще се опитаме в една държава като Гърция, това не е състоянието само на Гърция, и на България, и на Румъния, какво ще направим в тези държави. С други думи, въпросът е до каква степен с нашата структурна политика успяваме да създадем малки и средни предприятия и по този начин да се погрижим за устойчивост. Защото за мен е впечатляващо да се види как Естония върви по този път. Естония наистина има големи трудности, но добре се справя по този път. Така че въпрос е не е ли необходимо в нашата структурна политика да подкрепим държавите да се специализират в една област, например информационните технологии, да подкрепим една държава да си изгради компетентност в една специализирана област и съответно да събуди интереса на инвеститорите в световен мащаб. Виждам в тази връзка проблеми с с нашата политика по сближаването, защото в рамките на тази политика сме похарчили вече милиарди, а не сме постигнали с това устойчиво намаляване на безработицата. Има държави, в които младежката безработица е между 30-40% едно съвършен, един съвършен неприемлив брой. Това са държави, които поставят акцента върху големите предприятия, те, разбира се, са важни, нямам никакви възражения срещу това, но в е, е, сектора на средно големите предприятия с, е, от, е, е, се прави много малко и такива предприятия съществуват много малко. Затова аз се питам защо се обръща толкова малко внимание на средното съсловие. А аз самата съм за економиите и то за големите економии, но не съм съгласна чрез економиите да се задуши, така да се каже, економиката. Трябва да се правят економии, но и да се насърчава населението да търси перспективи. Yeah. Well, I take that more as a... Това приемам по-скоро като коментар, отколкото като въпрос. Аз мисля, че повечето от е, действията или политиката, за която говоря, е, са в единния пазар или инициативи свързани с иновацията и там, е, те, там се целят тези предприятия, защото този вид предприятия създават най-много работни места е, това, което казах за иновация, за научни изследвания, за образование, е, тласкат хората през граница и се улеснява сътрудничеството. Това са въпроси свързани с малките средни предприятия, потенциал, потенциален пазар. Е, уместно е да се кажат всички тези инициативи. Има много, които в момента се разработват и които, чиято цел е именно тази. Ние искаме да укрепим единния пазар, особено директивата за услугите, които засягат малките средни предприятия, инициативите за професионална квалификация на работниците. Именно това засяга тази част от економиката. this topic many times. Е, често сме говорили за това. Мога ли да ви попитам е, дали е опасно, е, когато държавите членки се съсредоточат върху фискална консолидация, а политически е невъзможно да се увеличи бюджета на Европейския съюз, така че всички големи европейски бюджети сега са застрашени. Стигли сър Нобеловия лауреат, вече каза, че всичките тези съкръщения ще доведат до нова рецесия. Мислите ли, че ако политически беше възможно, знам, че е невъзможно, но все пак ви питам, ако политически беше възможно, е, бюджета на Европейския съюз да бъде по-голям, за да се финансират тези големи европейски проекти, за да се създаде европейски растеж? I think that I'm uh, not allowed to answer to this question. Не знам дали съм достатъчно компетентна, за да отговоря на този въпрос. Да, по-скоро е, бих е, преформулирала въпроса. Има капитал, не в европейския бюджет, а капитала в економиката. Е, е, Европа като цяло е богата в сравнение с други места. Въпросът е как да се мобилизира капитала. Е, то не е защото говорим за публични пари, да си създадем наши средства, наши ресурси, казва депутата. Но е, отговор е, е, може би след това ще ви кажа лично, защото в противен случай ще е, ме цитират в, е, е в, в Берлингмор Мор 53 е, а, а, е, говорим за публични пари. Няма значение европейски ли са, национални ли са, те са обществени, което означава, че идва от данъци. Естествено, че има някакво пространство за преговори, дали някои данъци ще бъдат по-ефективни на европейско или на национално ниво. Да, аз мисля, че можем да намерим възможност за подобрение. Но, както казахте, политически за сега въпроса не стои. Изобщо не го обсъждаме. Но е, ограничението са е, публичните пари. Нали да променим състава, повече европейски средства. Въпросът е как да мобилизираме частния капитал. Има един елемент, по който ни се гласува доверие. Всички чакат да, да видят дали нещата съвсем няма да тръгнат в погрешна посока. Ако на политическо ниво Европейския съюз може да направи разбираем пакет – за финансовия, за банковия сектор, е, е, е, ревизия на ИСМ, франско-немската инициатива. Ако законодателството по пакета за управление съгласува на време, ще може да ни съгласува доверие и ще може да мобилизираме частен капитал. Äh, Много благодаря. Аз също се бях записал един въпрос преди да дам думата на колегата. Просто исках да направя аз малък коментар и да задам един въпрос. В нашата комисия по кризата, в междинния доклад, направихме констатацията, че интеграцията в Европейския съюз се задълбочила обща валута, единен пазар и една по-обвързана фискална и бюджетна политика. Едновременно с това констатирам обаче, че страните въпреки това, което обещават и говорят, се колебаят. Държавите предпочитат да изграждат двустранни отношения, отхвърлят единния подход. Точно за това става дума и в финансовия сектор. Става дума за промяна на поведението. Вземете един голям проект, например Галилео. Галилео е много далеч от целта, който се е поставил. Струва много пари, не постига резултатите и така нататък. Защо това е така? Защото това не е истински европейски проект. Напротив, всяка страна членка иска да получи една част от него. Имаме три контролни центъра и така нататък. Е, сега говорим за повишаване на конкурентно способността. Ако по този начин подхождаме към проектите, никога няма да стане станем конкурентно способни. Това първо. Второ, един въпрос. А, ние всъщност сме от е, е едната страна на барикадата, така да се каже. А, е, работим в една посока, парламента и комисията. А, а, имаме обаче още един а, играч, съвета, който не иска да пусне ръководната роля. А, участвах в а, а, дискусията на един финансов форум, а, където се каза, а, че а, не се наблюдава никакъв вид промяна на поведението при нас. А, ние наивно се надявахме, че такава промяна ще се случи. И аз казах, че наистина съм очаквал това. Слушателите обаче изпаднаха в неловко мълчание. Тогава колегата каза, че е, не мое място той би казал следното – че минимум една или две година няма да се изплащат бонусите, а с тези пари ще финансира един специален проект, например за младежка безработица. А тези бонуси са милиарди, то двуцифрено число милиарди. А ако кажем, че е сега тази година, 2009 година, няма да плащаме бонуси, ще ги сложим в един е, фонд за преодоляване на младежката безработица или както е да го наречен, ще разполагаме със средства в размер на 30 милиарда евро сред участници се възцари неловко мълчание, защото господата и няколкото дами дори и за момент не си бяха помислили, че такова решение изобщо е възможно. И точно това според мен е лошото. кризата нека да е голяма, но такова е поведението на страните членки. Галилео вече е част от нашето минало, но аз ви гар... гарантирам, че следващия подобен проект като Галилео ще протече по същия начин. Той няма да бъде изграден като общ европейски проект с европейски дух, а всяка страна членка ще се опита да си отреже едно парче от него. А, аз съм психиатрик, аз съм псих, психиатър, така че Да, да, аз съм съгласен, да, съгласен съм. Това беше а не е въпрос. Да, виждам, виждам че така силно усещате нещата. Това е хубаво. Понякога е много очудващо, че при сегашната криза а, има увеличение на а, наци... така, работата между националните правителства, но трябва институциите да направят някакво усилие е, да достигна до външния свят. Ако изпратите всички тези документи и поемете всички инициативи, които идват само от комисията, примерно от май 2010 година, ако ги раздадете на всички, включително и на хората в Европейския парламент, както вече някой каза, ще потънете, няма да разберете какво става. Е, ние сме отговорни да е, зададем правилното съдържание, да се сроточим върху приоритетите и после вече представенето е второстепенно в време на криза. Но е вярно, че чувството за колективна отговорност трябва да бъде много по-силно. Благодаря. Когато а, слушах председателя си, помислих, че Кензи е казал, че трудно се забравят старите навици. И това непрекъснато се доказва. С стратегията 2020 година нещата стоят, както и с всички останали инициативи. В крайна сметка документите са добри, но при резултатите има проблеми. Въпросът е до ефективността. Сега се говори за консолидиране на бюджета, но нещата трябва ясно да се представят. Е, всъщност финансовата система се преструктурира, откъде ще дойдат инвестициите, откъде ще дойдат свежите пари. От Европейския съюз. Така че, в крайна сметка, кой плаща? Винаги плаща да накопладеца. Но в различните държави е, средствата са различни. В момента се обсъжда въпросите на пакта за стабилност. Всички проблеми всъщност са взаимообвързани, защото се говори за механизъм за стабилност и тези, които трябва да предоставят гаранции, се стремят да не предоставят специални преференции а ние се стремим да вървим напред и да заличаваме големите различия. Искаме да напреднем в социалната сфера и не е достатъчно да се намалят разходите на пазара на труда, а трябва да има и някакъв таван, който да бъде определен. Трябва да сме наясно каква ще е социалната база когато прекалено много се затяга винта, всъщност разходите не винаги справедливо се разпределят. По отношение на цифровото общество, това е доста важна тема, защото всички инициативи се поемат от САЩ в сферата на телекомуникациите и Европа като ли е на опашката. Трябва да се напредне в тази област и като говорим за развитие, говорим и за вътрешен пазар. А, анализаторите а, казват, а, че потреблението в бързо на новоразвиващите се економики ще се увеличи, под, ще се умножи по три. И тези въпроси не се обсъждат достатъчно, не се говори достатъчно за ролята, която трябва да играе Европа в света. Ако се взимат решения в реално време, от друга страна има и забавяне. А, така че какво бихте казали по тази тематика? Благодаря много. Да, наистина, вие напипахте много болни проблеми. Връзката между преструктурирането и бюджетната консолидиране, откъде идват капитала, от средствата, тъй като финансовия сектор дълбоко се преструктурира. Кой ще финансира економиката? банките би трябвало по-лесно да финансират реалната економика. Но тъй като не, не е хубаво да се предприемат много рискове, проблемът е, че финансовия сектор трябва да бъде оздравен, тъй като няма проблем с ликвидността, такава е, съществува, парите ги има, няма противоречие между преструктурирането на финансовия сектор и възможностите за финансиране на реалната економика. Това наистина е нещо положително по отношение на финансовия сектор. Във връзка с единия пазар, предприятията, благодарение на единия пазар, могат по-лесно да имат достъп извън този пазар. Да се обърнат навън, но да се опрат на вътрешния пазар. But, I mean, the... Нещата ще се развият в сферата на услугите, ще дойдат от новоразвиващите се економики. Така или иначе, доста развита и да, търговията на единия пазар. Германия е, съставлява 20% от износа. А в сферата на телекомуникациите трябва да ви кажа, че има много инициативи в тази област. И е, разработени политики, включително и в Европа 2020. Сферата на дистрибуцията – Според нас заплатите трябва да следват да са съобразени с производителността, а за останалото има поле за маневриране, има приоритети, като трябва да се защитят по-уязвимите социални групи. Това е социалната основа, за която вие говорите. Сега, дали ще има разделение или конвергенция? в определен, в даден момент някои държави имаше свръхконвергенция, но сега има разделение. И наистина в някои държави много бързо се премина към конвергенцията. Особено тези, които пострадаха от кризата с недвижимите имоти. Там имаше и сериозна криза с заплатите. Това наистина е много труден период. А сега нещата се балансират period of divergence, but, but then I think we, we should see again because the, the fundamental, I mean the cat... Страните, които сега настигат, отиват по-бързо от другите, обаче не при същата скорост, както беше преди кризата. Много благодаря. Виждам, че няма никой друг, който да желая да вземе думата. Госпожо Флорес, е, искам да ви благодаря за това, че участвахте в дискусията от името на комисията по този подробен, открит и много честен начин. Благодаря ви много.